Предлагам да започнем работа. Имам чувството, че все по-трудно започваме на време. Така пилеем парите на парламента. Не е добре. Защото сме наели нашите чудесни преводачи вече половин час за нищо. И ние като евродепутати трябва да сме достатъчно учтиви и да се грижим добре да разходваме бюджета на парламента. Това трябва да бъде основна грижа на всичките членове на нашата комисия и трябва да започваме в 3 часа, като сме обявили това като начален час. Докладчите са тук, координаторите са тук, най-важните членове на бюджетната комисия са тук. И за това предлагам да започнем незабавно. В Коби Ньюз видяхте дневния ред. Сте видяли дневния ред. Ако няма бележки, ще считаме, че това е прият. Точка втора. Съобщение на председателя. В Кобю разполагате с списък на е, езиците. Работата ни ще се излъчва по интернет. Не виждам светлин, светлиния сигнал на камерите, но предполагам, че ни излъчват, макар че тази светлина и няма. Този сигнал го няма. Искам, освен това, да ви кажа, че по отношение на финансовия регламент за службата за външна дейност, след вота на съвместното заседание с Комисията за бюджетен контрол, Двамата са докладчици, госпожа Гресле за нашата комисия и господин Рибелини за Комисията за бюджетен контрол. Започнаха преговори с Белгийското председателство на съвета с оглед още на първо четене да бъде постигнато споразумение, така както решихме миналата седмица. Преговорите са доста напрегнати и мисля, че можем да включим темата в дневния род, ред на триалога, който ще се състои на 11 октомври следващата седмица, така че, ако всичко е наред, този финансов регламент да мине на първо и едно единствено четене на, второто, на пленарното заседание през октомври. В Кобю е променена шеста точка от дневния ред. точка 6, която се отнася до а, досието GNE. Това е брутен национален доход и средствата свързани с коригиращия бюджет. Докладчик е Райнерт Бъге, а не Барбара Матера. Барбара наследи от господин Бьоге много теми, но не и тази. Тази точка се отлага. Толкова по дневния ред. По отношение на работата ни, точка трета, например, а, първо да преминем към два. Точка трета, одобряване на протокол от предишни заседания. Няма възражение. Можем да продължим. По отношение на заседанието тази седмица. Днес след обяд ще приключим всичко, което остана висящо от гласуването на бюджета за 2011 година. Докладчика ще обясни какво ще остава да гласуваме. А утре сутрин ви предлагам да променим графика, да променим часовете. Утре в 8.30 ще се състои е, съвета на председателите на политическите групи в парламента. Този председателски съвет ще обсъжда бюджетните проблеми на е, Европейския съюз. За трети път председателския съвет обсъжда тази тема. <clears throat> За тази цел е, той покани двете докладчици Сидони и Хелга Трюпел и мене в качеството на председател. Беше ни съобщено, че председателския съвет би желал гласуването на бюджета за 2011 година да се обвърже политически с проблема за бъдещето на европейския бюджет и финансирането на европейската политика в средносрочен план както от гледна точка на разходите, свързани с тази политика и новите правомощи съгласно Лисабонския договор, актуализирането на таваните в финансовата, в многогодишната финансова рамка за настоящия период и прегледа по средата на периода, за който говорихме неведнъж и което е, гласувахме с доклада Бълга на последното е, пленарно и дебата за собствените средства, също тема, по която нашата комисия работи от години. Председателският съвет възнамерява да анализира как по повод разглеждането и вота на бюджета за 2011 година парламента може да, как парламента може да убеди съвет съвета, съвета на министрите или Европейския съвет, първият необичайният ни събеседник. Как ще ги убедим да започнат дебат за бъдещето на европейските финанси, политически и технически проблем? Утре от 8.30 до 10 часа председателския съвет ще обсъжда този проблем. Ние заедно с докладчиците ще представим докъде се е стигнала нашата работа и измененията, които ще внесем по бюджета за 2011 година и ще се запознаем с позицията и насоките и инструкциите на председателския съвет. Така че отменяме заседанието утре от 9 на 10 часа. Тоест, утре ще започнем работа не в 9, а в 10 часа. Имаме нужда от един час, за да обясним при закрити врата а, пред нашата комисия всичко, което е било казано на а, председателския съвет. Тоест, тук трябва да бъдат само членовете на комисията по бюджета, а всички представители на други институции, заинтересовани външни лица ще могат да влязат на открито заседание вече в 8 часа. В, 8, в, прощайте, в 11 часа. В 11 часа ще започнем и официално дневния ред, който сме одобрили и евентуално ще пристъпим към последните точки, които са останали за гласуване, ако не успеем да свършим днес след обяд. Това е моето предложение за организиране на нашата работа, като след това тази седмица ще имаме ново заседание четвъртък след обяд, след мини пленарната сесия, традиционната среща в четвъртък след обяд, след мини сесиите, която винаги организираме и на, кое, на което заседание ще гласуваме проекто резолюцията, което, ко, ко, което ще се внесе в пленарна зала, заедно с бюджета 2011 година и чиято цел е да обясни смисъла на измененията, които сме гласували. Крайният срок за внасене на изменения към този проект за резолюция и изтече днес по обяд. Има обаче възможност докладчиците да потърсят компромисни изменения – и включително такива, които ще включат някои препоръки от председателския съвет. Това е програмата за тази седмица. Имате ли някакви бележки, въпроси? Благодаря ви. Сега можем да преминем към точка четвърта от дневния ред. Тоест, продължаваме с гласуването на бюджета за 2011 година и нашия докладчик ще каже какво точно предлага Сидония. Dziękuję panie przewodniczący. Z zeszłego tygodnia... Благодаря, господин председател. Миналата седмица, както ви споменахте, не успяхме да се споразумееме по някои от въпроси. Е, и не, не, не гласувахме по тях. Става дума за уточнения, които трябва да се направят в документа, който ви бе раздаден. Става дума за документ 4, втора част са залегнали статите, които трябва да гласуваме днес. Ще спомена набързо за какви, какви са темите. Става дума значи, за страница втора, статия четвърта. Тук постигнахме политически консенсус, но много трудно. Много трудно. Става дума за а, намаляването на бюджета по статия четвърта, но за съжаление не успяхме да го представяме под формата на таблица, така че на, на практика има пет бюджетни реда, които ще гласуваме. Аз лично предлагам да ги гласуваме амблок. Втори проблем. Втория проблем касае моето изменение в качеството ми на докладчик. Става дума за 3000, изменение 3000, а, статия 1.1. Става дума за намаляване на средствата по ИТър а, в размер на 45 милиона, но в последния момент а, направихме промени, свързани с пилотните проекти, за това ни бяха необходими допълнителни 2 милиона и съответно аз предлагам тази сума да бъде 47 милиона. Следващо изменение на четвърта страница от документа изменение, което бе обсъдено миналата седмица. Не знам готови ли сме да, приеме, да приемем това изменение. Става дума за службата за външна дейност и изменения внесени от Комисията по външните работи. Става дума за едни допълнителни условия, които ние налагаме на върховния представител във връзка с създаването на службата и необходимостта да се провеждат консултации. Има един резерв, който аз наричам големия резерв в размер на 18 милиона и 600 хиляди евро. Това е цяло, цялата сума за тази служба. И второ изменение – свързано с прехвърлянето на служители от Генерална дирекция РЕЛЕКС, външни работи, в службата за външна дейност. Не сме обаче успяли да постигнем политическо споразумение относно на подготвителната работа и пилотните проекти. Тук трябва да има допълнително обсъждане между координаторите. Миналата седмица приехме сумите, но забележките и коментарите не са още доуточнени, защото, как, как, както знаете, сумите по неприятните проекти могат да бъдат трансферирани към прияти проекти, но това изисква допълнителна работа. Е, и се надявам, че днес след обед ще, ще успеем да постигнем компромис, за да може този компромис да бъде гласуван утре. Благодаря ви, това беше от моя страна. Благодаря. Струва ми се, че наистина ще можем да напреднем бързичко. Първо гласуване, гласуване амблок по статия четвърта. Гюран, мога ли само да, да задам един въпрос? Не по тази тема точно. Може би нещо съм изпуснал от казаното от Сидония, но разговарях с а, моите сътрудници. Двата резерва по службата за външна дейност а, са преформулирани. Ще се върнем към това, така ли? Да, ще се върнем към това. Ще се върнем в момента, в който ще го гласуваме. Става дума за компромисните изменения, които предлагам и е, докладчика ще каже какво е неговото виждане по въпроса. Но за сега, ако, и ако сте съгласни, нека да гласуваме по статия четвърта. Става дума за таблица в която ред, ред, ред по ред е изл, са изложени различните модалности на политическото споразумение, което бе постигнато от една страна бананите, от друга страна а другите дейности. Т.е. това е едно преразпределение, което обаче се вписва под тавана. Господин Порташ обаче иска думата междувременно. Obrigado, Presidente. Era só para fazer uma Искам да задам един въпрос на докладчика. Ние обсъждаме в момента нейния доклад, но Струва ми се, че съдържанието на това, което ни е представено, се на доклада се различава от предложението, с което разполагаме днес. Що се отнася програмата за Афганистан и различните е, категории. Не си спомням за какво става дума. Им, имам чувство, че бяхме предложили други намаления на средства, урязване на средства. Благодаря ви. Други въпроси към докладчика? Госпожо докладчик, можете ли да отговорите на господин Порташ по макрофинансовото макрофинансовата помощ? Миналата седмица успяхме в последния момент да постигнем политически консенсус и приехме няколко бюджетни реда, които отразяваха този политически консенсус, включително проблемите свързани с Афганистан. Докато пете реда, за които става дума днес, не бяха гласувани миналата седмица, те са представени под формата на таблица, таблица, която, с която не разполагахме миналата седмица. Ще гласуваме днес, но не става, не става дума за консенсуса, с, свързан с проблемите от миналата седмица, за нов консенсус. Добре, господин Порташ е съгласен и се успокои. Така, мога ли да ви предложа тогава да гласуваме таблицата на страница 2 за? Благодаря ви против. Въздържали се. Благодаря ви. Поздравлявам докладчик и всички тези, които работиха по тази тема, тъй като ставаше дума за най-сложната статия, която на практика приемаме единодушно. Наистина това е вълнуващо. А сега да продължим да бъдем единодушни по ИТЕР. Става дума за член 082002. Повтарям още веднъж и надявам се, че бивам излъчвани по интернет, макар и да не светят камерите. Но в крайна сметка тук има и представители на други институции, журналисти, които могат да разгласат това. Нашата политическа воля не е да поставим под съмнение програмата ИТЕР. Напротив, ние бихме искали да финансираме обаче нашите приоритети. Не става дума за статия четвърта, за едно А. В, в, в е, своевременно и търговорихме, ще разговаряме, може би е, в връзка с коригиращия бюджет 2010, коригиращ бюджет 2011 и 2012. Така че тогава ще можем да използваме този марш. Докладчика в, в, съгласно споразумението от миналата седмица а, определи сумата, която е необходима за финансиране на нашите приоритети. В документа тази сума е 45 000, но докладчика спомена, че са необходими допълнителни 2 милиона, така че става дума за 47 милиона, нали госпожо докладчик? Тези 47 милиона се вписват под тавана, т.е запазваме едно, един положителен марш. И кой е за тези 47 милиона? Про, за, против, въздържали се, един въздържал се, двама въздържали се. Така че приехме този бюджетен бюджет.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 вероятно закъснях или пък вие не сте ме видяли, че искам думата, искам да кажа едно изречение. Сега гласувах за това намаление, но това не означава, че ние като представители на зелените се сме съгласни като цяло с идеята за намаляването. А, наистина съм запозната с всички предимства, но мнението ми се различава от другите политически групи. Смятам, че към момента не бива да финансираме този проект. Просто исках да изясня каква е моята вашата позиция по въпроса. Благодаря ви. Благодаря, Хелга. Да, вие вече го бяхте казали, но наистина ние ще отбележим, че за вашата група 47 милиона не са максимума, минимум. Така ли да го формулираме? Ласло Сурян. Е, to... Искам да добавя, че не смятам, че има която и да било политическа група, която да е удовлетворена от нещата, които ние правим, но а, това е нашата роля да постигнем компромис и трябва да проявим известна гъвкавост. За това искам да кажа, че наистина а, не съм а, удовлетворен от крайното решение, но въпреки това го подкрепям. Всички ли пояснихте позициите си по ЕТЕР? Добре. Може да преминем към двете изменения. Номер едно и две съвместни изменения за службата за външна дейност. Искам да отбележа, че това са изменения към коригиращото писмо, внесено от Европейската комисия относно финансирането на службата за външна дейност. Те са единствени. Така че в момента, в който приемем подобни изменения и само тези двете, имплицитно ние доказваме, че сме се запознали с коригиращото писмо и нямаме предложение за други изменения към това писмо. Това трябва да е ясно. Тоест, след като не внасяме никакво изменение, ако, ако не бяхме е, ако не вземем отношение към измененията, не се разбира дали ние сме се запознали, сезирани или сме не. В случая вече като вземем тази позиция, взем, сме ясни. Миналата седмица говорихме за включването в резерва на два бюджетни реда, отнасящи се до раздел 10, е, службата за външна дейност и комисията. Е, обсъждахме това на заседание с координаторите и в рамките на цялата комисия. Имахме двустранни и многостранни контакти последствие. Темата буди доста емоции в другите две институции, е, комисията и самата служба за външна дейност и върховния представител. В качеството ми на председател на комисията по бюджета, аз се опитвам да улесня намирането на решение – а именно една точна формулировка, която да съответства на желанията на колегите от Комисията по външни работи, които неведнъж изразиха своята позиция, включително в писмо на техния председател, и на законните е, искания на комисията, на върховния представител и на службата за външна дейност в рамките на техните правомощия и всичко това съчетано с ангажиментите поети на квадрилога в Мадрид през юли, когато бе постигнато споразумение между парламента, комисията, върховния представител и съвета за статута и функционирането на <coughs> тази служба и връзките с всяка една от останалите институции. Именно в този дух предлагам дребни промени в формулировката на двете изменения. Les amendements laissent que le Parlement se donnerait си вид изменението предполага, че парламента има право на вето което се оспорва от другите институции. Предлагаме една смекчена формулировка, в която да се говори за необходимостта другите заинтересовани институции, комисията и върховния представител да предоставят информация преди да взимат решение за прехвърляне или назначаване преди пред, тази информация да се предоставя предварително на парламента и едва тогава може да се премахне резервата. Разбира се, парламента има свободата да вземе решение дали да премахне или не резерв. Предлагам ви такава по-мека формулировка, която струва ми се, че зачита по-добре споразумението от квадрилога, квадрилога и чувствителността на всяка една от институциите. Йоран. I think everybody Смятам, че всеки уважава усилията на председателя да намери решение на този въпрос. Той е много деликатен и ние го разбираме, но все още имам известен проблем с формулировката. Получихме писмото по-рано днес от членовете на Комисията за външни работи. Те са договаряли този въпрос. Имаме имената на тези тримата. На първо място резервата по отношение на консултациите за началните приоритети. Тук е сменена формулировката и гласи предварително информиране. Тук обаче става въпрос за диалог, а не за едностранно предоставяне на информация. Чета писмото и все още се използва думата to be consulted, т.е. да бъдат консултирани по конкретни и така нататък и така нататък. Дали може да ни се даде малко повече време да проверим този въпрос, да го обсъдим евентуално до вечера на заседанието на координаторите и утре да гласуваме. Е, изключително деликатен е въпроса и се нуждаем от време, за да го съгласуваме с експертите. Дали би било възможно това? Si euh, е, les Ами ако координаторите предпочитат да им се остави и допълнително време за размисъл, да. Аз просто гледам да намерим взаимно приемливо решение за всички страни. Не ни притиска времето, не, не, нещата не са толкова спешни. Ако искате да имате още време за консултации и ако смятате, че те могат да улеснят и да са полезни да, за постигането на окончателния компромис, да, приемам. Така че, отлагаме гласуването по двете изме... съвместни изменения номер 1 и 2. Ще ги гласуваме утре сутрин и ще ги обсъдим на заседанието на координаторите. Господин Хартонг, искате ли да? Е, утре ще а, е, кажа забележката си, тъй като бе отложен въпрос. Добре, така можем да е, направим по-бързо. Стигаме до изменение. Презенте пар Елга Трипъл. 2062, внесено от Хелга Трюпел. Това изменение, което внасям от името на бюрото, това е техническа корекция а, за а, насърчаването на повишенията на персонала. Мисля, че няма проблем тук. Хелга, имате ли въпроси по изменението? Гласуваме за. Благодаря. Против. Въздържали се няма. Приема се. По отношение пилотните проекти и подготвителната дейност. Ако си спомняте, миналата седмица гласувахме цифрите. Сега обаче остават някои важни коментари. Важни, защото в някои случаи сляхме някои различни пилотни проекти и за това в коментара трябва да се уточни какво точно се финансира. В други случаи заменихме някои пилотни проекти с коментари на преди гласувани бюджетни редове. Така че нямаме все още в писмен вид формулировката.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 тези теми са също чувствителни. Може би да ги оставим за утре и да говорим на заседанието на координаторите, за да не се стигне утре до разделно гласуване и да може да гласуваме на блок. Добре. Ще получим информацията и формулировката и таблицата до края на заседанието така че ако има проблеми, да можем да ги обсъдим на заседанието на координаторите. И това гласуване се отлага за утре. Благодаря ви. Утре ще разгледаме и проекта за изменение за създаване на бюджетен ред за финансовите транзакции, предложен от социалистите. Освен ако някой не настоява сега веднага да го гласуваме. Но според мен това също е част от идеите и от бюджетните редове, които ще позволят да се свърже дебата за бюджета за 2011 с последващото финансиране и може да доведат до други изменения, други инициативи. Йоран? За мен няма проблем утре да се обсъди, защото за мен е важно това да се обсъди в светлината на това, което видим като резултат от утрешното заседание на председателите. Ако те свържат бюджетната процедура за 2011 година с обсъждането на финансовата рамка и всички ресурси, по отношение на бюджета за данък върху финансовите транзакции, той наистина се вписва в този контекст и трябва да го обсъдим в светлината на това, което се види като резултат от председателския съвет утре. Разумно е. От гледна точка на методиката на работа. Изменението е важно и е различно от традиционното гласуване на бюджет. не се вписва в обичайните рамки. При това положение точка 4 е изчерпан. Йоран. Имахме, мисля, че и резерва по отношение на полицейския колеж. Е, това не беше гласувано също. Имаше внесена обикновена резерва, нали така? Може би е, сбъркам. Е, мислех, че все още предстои да обсъдим формулировката, но явно съм сбъркал. Мадам ле рапортер. докладчика. Не, не, не гласувахме тези бележки. Може би други докладчик. Док... Mir das Wort erteilt gerne. Ähm, wir haben in der Tat in der Sache abgestimmt. Като председателя ми дава думата, ще кажа, че ние гласувахме и заедно с Комисията по бюджетен контрол ще продължим да работим в тясно сътрудничество. И това беше една от причините за създаване на този резерв за бюджета 2011 година. Миналата Миналата седмица направихме една техническа преработка на текста относно условията за сваляне на резерва. Намирам, че формулировката е много по-прецизна и аз предоставих текста на секретарята на нашата комисия. Аз мислях, че това е правилният подход. Не съм убедена, че трябва да гласуваме а, тази формулировка. За мен нещата са вече свършени, решени. Благодаря, Юта. Да видим тогава дали текста е а, всеки е, във вашите ръце, имате ли го на разположение, ако има някакъв проблем, ще го обсъдиме на заседанието на координаторите и ще, ще ако има някакъв проблем на формулировка, ще разговаряме с Гърани и другите, но по принцип не е необходим допълнителен вод. Минаваме към пета точка от дневния ред. И ако докладчика е готова, предлагам да обменим, да обменим мнение по точка 5. Става дума за фонда за приспособяване към глобализацията. Благодаря. Аз бих искала да предложа на колегите утре да разглеждаме само искането на Ирландия вместо да разглеждаме и другите четири искани. На практика бихме могли да представим и петте случая заедно, но, но днес, днес или утре ще разгледаме случая с Ирландия и ще го обсъдиме и ще го гласуваме на 25 октомври. Докато утре ще ви предложа е, четири е, отделни досиета, по които ще гласуваме. Мисля, че всички сме е, съгласни. Ако искате да започнем да говорим от днеска, за да имаме е, да наваксаме време. Имаме достатъчно време, за да обменим мнение. Днес, утре ще разполагаме с по-малко време, ще имаме повече неща за гласуване. Така че, ако обичате, Барбара. Благодаря, господин председател. Имаме пет нови заявки за мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Първото ще се гласува, както казах, на 26 октомври и а, това е за 850 а, съкратени служители, които са а, освободени от ирландската компания SR Technics от а, авиотранспортния сектор, а, като а, заявката е 7 450 250 хиляди евро. В светлината на гласуването от миналата седмица текста вече може да се види, че има едно устно изменение и миналата седмица то бе подкрепено от тази комисия. В основни линии комисията, Европейската комисия би трябвало да е в състояние да а, определи, да установи къде има нови маржове в а, това перо. А, това а, всъщност а, няма да бъдат маржовете за а, малки и средни предприятия, така че това също бе едно от измененията от миналата седмица на сам. Това е нов елемент. По отношение на втората заявка за 1920 освободени в 23 испански компании в Каталония. а Там става въпрос за автомобилния сектор. Сумата, която се иска е около 2 милиона евро, малко повече от това. И във втория случай става въпрос за 520 съкратени от сектора на полупроводниковото производство в холандска компания, наречена XP Semiconductors. Заявката е за 1 милион 800 хиляди евро приблизително. Бързичко преминавам. Надявам се да не говоря твърде бързо. Следващата заявка е от Дания там е за подкрепа на 951 служителя, които са съкратени в 45 дружества. в а, машиностроенето, като тук заявката е за 7 милиона 550 хиляди евро приблизително. Последното като заявка е от Португалия за 590 освободени служители в а, едно дружество, което работи в а, сектора на електрониката. Сумата, която се иска е 2 милиона и 400 хиляди евро приблизително. Очевидно е, че предложените изменения по тези заявки са едни и същи, които обсъждахме и при гласуването миналата седмица. Първото бе внесено от Арланд, второто от социалистите, ако не бъркам, и третото от Арантланд, но а, това ги, ги, го обсъдихме по време на а, сесията за гласуване миналата седмица. Благодаря, господин председател. Благодаря. Има ли някакви забележки, коментари? Господин Еглунд и господин Порташ. Благодаря, господин председател. Благодаря на нашия докладчик, която се е справила много добре с работата и ни представи много добре картината. Както знаете, не е тайна че ние не всички харесваме Европейския фонд за приспособяване към глобализацията като инструмент, но мисля, че някои от нас са по-притеснени от останалите и бихме оценили, ако се положи усилие да се постигне, до, да се постигне съвместна позиция. Това, което обсъждахме с докладчика е, че всъщност има тревожна тенденция къде отиват парите. За трансферите, които ще се правят вземат се от програмите за подобряване на средата за малки и средни председатели. Вземаме пари от иновационната политика. Това много ме тревожи, защото както обсъждахме подробно стратегията до 2020 година, обсъждахме къде трябва да е фокуса. С комисията обсъждахме въпроса, че трябва да се оползотворяват средствата целесообразно. Тоест, притеснява съмняваме се къде отиват парите, е, конкретно от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Но това, е, което всъщност сме съгласни, че има големи приоритети, има допълнителни средства, които са останали и а, съществува огромна нужда за да се освоят тези средства. Но а, какъв да бъде механизма за освояването на тези средства? Би било много интересно да чуем от комисията дали това е единственото място, където са останали средства. И също така би било интересно да чуем от комисията защо не са изразходени тези средства, тъй като те трябвало да бъдат изразходени конкретно за целта на глобализационния фонд за постигане на конкретни неща в това поле, а не в други. За това, господин председател, съм съгласен с темата, която е представена от госпожа Матера, но тук има и политически аспекти, за, свързани с тези трансфери. Къде всъщност ще отиват тези средства за тези видове дейности? Това ме притеснява и въобще групата на либералите се тревожи поради тази тенденция но сме доволни от работата на докладчика. По-скоро поставям този отворен въпрос към комисията към Европейската комисия, да видим по какъв начин всъщност се борави средствата от този фонд за приспособяване към глобализацията. Благодаря. Това е наистина една отлично, отлична забележка. Тъй като тези редове наистина са наши приоритети, ние гласувахме увеличение за до години, а виждаме, че за тази година средствата не са били освоени изцяло. Значи има някакъв проблем по същество. Така че, ако продължим и запазиме този фонд, трябва да потърсиме някакъв постоянен източник на финансиране на този фонд. Защото междувременно този фонд се, икон, се финансира от економии, от други области, където средствата не са били освоени. Забелязахме, че социалният фонд в началото така беше а, източник и, и това не се виждаше, че е малко странно, малко противоречиво, а сега като средствата идват от фонда за а, новаторство и за иновации. Така че комисията трябва да ни отговори. и Мисля, че е време да получим един отговор от комисията. Господин Порташ, който е експерт в въпроса, ще ни обясни нещата сега. Да, ние вече сме водили подобна дискусия за Европейския социален фонд. Сега говорим за други бюджетни редове, други статии от бюджет. А, между другото, има два отговора на подобни въпроси, като в случая. Има някои стати, които са хиперфинансирани. И дискусията няма смисъл. Реалният проблем, който остава, е този, който беше цитиран. Всеки фонд трябва да се, се финансира по собствен начин, за да може да функционира прилично, включително в фонда за приспособяване към глобализацията и затова не съм съгласен с колегата Аглунд. Финансирането трябва да става в зависимост от съответната бюджетна програма. Нямам какво да кажа по пете предложения, които са формулирани. Познавам по-добре положението в Португалия, например. Тази седмица се срещнах с работници от португалското предприятие. които са малко по-назад по отношение на другите, от другите страни, с стажовете има известно закъснение. И всъщност вината е в системата. Миналата седмица отсъствах, когато се гласуваше бюджета, защото бях поканен да участвам в една среща с а, представители на националните кандидатури за сред... получаване на средства от тези фондове. Среща, която беше организирана в Португалия и тъй като съм докладчик по този фонд, исках да видя как всяка страна вижда бъдещето на този фонд. Комисията а, представи една анкета за бъдещето на фонда на държавите членки. Въпросник, всъщност, който е бил изпратен на всички отговарящи за отделните кандидатури. И след като гласуваме бюджета, ще бъде интересно да посветим едно от заседанията си на тази тема. Едно от трите заседания на нашата комисия може да оцени ситуацията, ситуацията да видим какво може да се промени. Благодаря ви. Да, това е едно добро предложение. По отношение на гласуването, да, вие не можахте да присъствате, но ние ще отчетем желанията на вашата политическа група, докладчика в списъка пилотни проекти и подготвителни дейности избра два от пилотните проекти, предложени от Северната и Обединената левица и даже е, това събуди известна завист у някой. Сега се обръщам към Европейската комисия в лицето на генералния директор. Искате ли да реагирате на въпроса на господин Хеглунд? Благодаря ви. Отговорът е, може да бъде намерен в е, документа, раздаден на тази комисия. Документ за прехвърлянето на кредити до 13-2010 година. Превод в Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. На страница четвърта в документа са описани причините да използваме бюджетен ред 010405. Причината е проста. Този бюджетен ред финансира сметките, които ще оказват помощ на а, инвестиционните фондове с настъпването на економическата криза дейността на този фонд намаля, а целта е той да помага на смесените, на малките предприятия. И в момента той е, се кредитите, по плащанията разкриват някои възможности и ние смятаме да ги използваме без това да попречи по какъвто и да било начин на дейностите, които се финансират от този бюджетен ред, но които, както казах, страдат от економическите последици на кризата, намляването на дейността в отрасъла. Друга тема, която беше спомената тук, финанс... свързана с финансирането на е, фонда за глобализацията, Другите бележки също ще бъдат отчетени. Благодаря ви. Благодаря, господин генерален директор. Сега да обобщим по отношение на Барбара. Иска да вземе. Да. Отбелязвам предложенията на колегата Порташ. Тук дискусията малко се повтаря. Верно е, че аз лично, като говарящ за този фонд в моята група, ЕНП, обясняваме, че и всички сме съгласни, че бъдещето на фонда трябва да се разгледа в рамките на бъдещата финанси, многогодишна финансова рамка. И искам да разбера дали е, тази комисия ще продължи тук в нашата комисия или ще бъде изнесена и в е, други е, е, комисии. Тоест, нека да е, уточним е, е в какъв формат ще обсъждаме тази дискусия, за да бъде, да, да се изяснят нещата, за да се открият и възможности за финансирането. Защото понякога има една малко а, погрешна практика. А, когато търпаме чергата всеки към себе си, нали знаете, че а, е, е, по същото правим, когато а, е, става въпрос за използването на маржовете за финансиране на различни а, искания. Така че нека да а, оставим и водещата комисия да си обсъди тази тема. Пак а, питам, тук ли да, го, да обсъждаме тази тема или комисията Шур е компетентна, но ние трябва да уточним механизмите, което ще зависи от броя досиета и от наличните средства. Ако с постепенното излизане от кризата досиетата намалее, че изчакаме работата на комисията ШУР. Ако обаче досиетата се увеличат, и източниците на финансиране се изчерпат, защото непрекъснато урязваме бюджета, ще трябва да адаптираме механизма. Господин Хаглун поиска пак думата. И господин Дарден, който не съм, когато не съм видял. Моля да ме извините. Просто не гледам крайно ляво. И от още по-наляво. Господин Хайглунд. Благодаря, господин председател. Постоянно, понеже седя по средата, явно ми се дава думата. Съвсем кратък коментар. Искам да благодаря на генералния директор за това, че ни осветли по някои от перата, които прехвърляме, но въпросът е, че ако се върнем преди няколко седмици, трансферите, които бяха направени тогава, средствата не са взети само от там. В момента не си нося документите, които го потвърждават, те са в офиса, но ако генералният директор погледне старите пера, откъдето се вземат пари, те са все от едни същи сектори. За това се интересуваме защо са останали пари в това това конкретно перо, а по принцип те трябва да се изразходват за важни неща, чудим се защо има остатъчни средства тук. Затова насърчаваме комисията да разгледа внимателно въпроса. Особено миналата година имаше срив на частния рисков капитал и аз се очудвам защо не са освоени средствата, които са заделени за това. Чудя се дали няма механизми в финансовия регламент, които да позволяват да се използват тези средства там, където са необходими. Вижда се в дебатите на тази комисия, че има голяма нужда от средства в тези сектори, т.е. нещо не е наред в нашата структура. За това насърчаваме комисията да провери защо не са освоени тези средства и да ни даде някакво обяснение. Тук става въпрос за няколко пера, не само за това конкретното. Искам да помоля комисията да го разгледа и също така в комисията по политически предизвикателства трябва да се разгледа прегледа там ще е също важно, но и а, за нашата комисия е важно и сега и до година да се разгледа. Ние искаме до година да има повече пари, обаче няма смисъл да слагаме тук повече пари, ако те не се освояват. В този смисъл може да се отрежат средствата. Е, Благодаря, скъпи колега, господин Дарден. Благодаря ви, господин председател. Две неща. Първо, що се отнася до трансфера или прехвърлянето, аз съм съгласен с казаното от господин Порташ, както и с реакцията на господина Матера. Ние разгледахме политиката на тези трансфери. Моята политическа група изрази своето несъгласие, която се, се е, така, намери изражение в вода. Независимо от кредитите, мисля, че този фонд трябва да, бъде, да, да се превърне в един постоянен фонд и затова трябва да има един постоянен източник на финансиране, но преди това, може би, ще трябва да потърсиме тези източници предвид броя на исканията. За съжаление, исканията за финансиране не намаляват, а се увеличават. Второ, що се отнася до таксата, мисля, че не можем да бъдем удовлетворени от отговора на господин генералния директор, защото в не може в момент на криза тези средства да не се използват изцяло, като също, времено малките и средни предприятия имат е, огромна нужда. Така че на практика струва ми се, че обясненията поне. не цялостното освояване на средствата са незадоволителни и се надявам, че ще имаме възможност да се върнем към това другата седмица и по-нататък. Да, кризата като че ли има противоречиви последици от една страна допълнителни нужди за финансиране от страна на малките и средни предприятия, от друга страна обаче по-малко проекти за финансиране. В продължение на няколко месеца банките на практика не финансираха инвестициите както това става в Европа, докато в, Европа, в Съединените щати те се финансират от финансовите пазари. Така че на практика в Европа не е имало искания за инвестиции, за финансиране съответно. Така че картината от последните месеци не е много а, обичайна, класическа и не отговаря на едно устойчиво развитие, но госпожа Халка в качеството си на съместник-председател и председател, може би, на Шуре. Юта Мъдрата. Das, was Barbara gesagt hat, ist ja genau richtig. Wir haben jetzt 2000... Това, което каза Барбара, е много важно, защото вече сме 2010-та Комисията по политически предизвикателства ще включи съставането на един доклад и ще изрази становище по въпроса дали да има отделен фонд или не, дали това ще е един виртуален фонд, който ще обединява други бюджетни пера, дали ще можем да видим това да се реализира през юни следващата година, ще видим. Ще има доклад, но в тази комисия трябва да гледаме възоснова на годината, т.е. на годишна основа, да видим какво се случва с финансовата рамка. Карл Ханланд повдигна един въпрос. Съгласна съм с това, което каза господин председателя и господин Арланд. А, мисля, че в момента много компании не искат да се разширяват а, и няма кой знае колко желаящи да създават нови компании. Но а, според мен, а, въпреки че се оплакват дружествата, от друга страна банките се влачат и а, се готвят а, все повече и повече а, и все по-дълго време им отнева да се подготвят да освояват евросредствата, което за мен е слабостта. Що се отнася до рисковите средства, проблемът е, че тук няма строга организация, която да а, доведе до получаването на тези средства от крайните бенефициенти, от крайните получатели. Според мен и комисията трябва да погледне този въпрос. Решението надали е да се сложат още, още средства, щом са останали излишни в Комисията по политически предизвикателства със сигурност ще обсъдим този въпрос и се надявам, че ще изразим становище в различните групи на парламента и ще получим крайна сметка мнозинство по една конкретна позиция но сега гледаме настоящата година и а, гледаме бюджета за до година възоснова на сегашната нормативна рамка. Т.е. трябва да видим какво е сегашното законодателство и на негова основа да разсъждаваме. Държавите членки а, са успели да получат известни средства от този фонд и със сигурност това а, като източник на средства е полезно за финансиране на различни дейности, просто допълнителен фонд, но може би трябва да се дадат насоки за получаване на допълнителни заявки. Госпож... Господин Равел. Проблема, с който се сблъскваме, е проблем на системата. Ако разполагаме с система за финансиране на европейска бюджетна система. Ще, ще ни е необходим а, някакъв инструмент за гъвкаво реагиране. Макар и той да е елементарен. Това е така едно първо виждане на нещата. Второ, Фонда за приспособяване към глобализацията трябва да разполага с собствени средства, но казаното от генералния директор на практика е доста вярно и точно. Ние разполагаме с допълнителни средства. В момента сме все още в финансова криза. И факта и в моята страна е така, Малките и средни предприятия ограничават дейностите си, не разполагат със средства за финансиране на проекти, т.е. има по-малко проекти и по този начин пък, пак има повече средства за финансиране на самия фонд. Така че струва ми се, че това е едно логично обяснение, но аз също както и от смятам, че средствата биха били по-целесообразно използвани в новаторство, но за сега не е възможно. Вярно е. Особено в период на криза, ако няма скорошни перспективи да се намери нови пазари, за всяко едно предприятие е рисковано да предприема нови проекти всички бюджетни редове, свързани с някакъв начин на национално съфинансиране, прилагане на принципа за националност, също критерии, защото много често националните партньори в държавите членки няма достатъчни финансови средства. Например, ако направим вземем пример от здравеопазването, а когато има една обща грипна епидемия, много повече пари отиват за лечение на болните от грип, отколкото за подготовка на олимпийските шампиони. Разбира се, по-приятно е да се отделят средства, за да тренираме шампиони, които да печелят Олимпийските игри, отколкото да гледаме болни, но това е приоритет. Господин Харток, в заключение на дебата. Благодаря, господин председател. Съгласен съм с преждеговорившия, но бих казал следното. Има компании в държавите членки, които получават средства. Това са основно големите дружества, не малките. Затова трябва да ам, подобрим процедурата, така че и малките и средни предприятия да се включат в този процес. Съгласен съм с преждеговорившите че трябва наистина и държавите членки да се занимават с този въпрос. Благодаря. Благодаря, колега. Можем ли да приключим с това? Размяната на мнение по тази точка, като припомня, че ирландското искане с точка 5 е становището да се приеме на 26 октомври ние в комисията по бюджета да го гласуваме по същото време, за да може да бъде гласувано на пленарното през ноември. По отношение на досиетата за Португали... Португалия, Холандия, Испания и Дания, точки 8, 9, 10 11 от дневния ред, комисията по заедостта е приела становището си по четирте случая на 30 септември. Ние ще ги гласуваме утре. Докладчика. Е Благодаря. Всичко е чудесно. Само да припомня на колегите, че по отношение на искането на Ирландия има възможност да се а, предложат изменения до 20 октомври. А, а, така че не знам дали ще има нови изменения, но, но като слушах колко е оживен дебата, може и да, това да се случи. Благодаря ви. Благодаря ви. Видяхте. Vous avez vu la situation dans laquelle se trouvent nos amis irlandais. В какво положение се намират нашите ирландски приятели? Решенията взети последно време от ирландското правителство увеличиха дефицита на Ирландия до 32% от БВП за една година. Целта им е да се върнат до 3% през 2014 година. Това буди в мен не, доста голяма тревога. Но това показва в какво положение ще се озовем, когато се стигне до помиря... помирителната процедура за приемането на бюджета за 2011 година. Не виждам как ще поискам Ирландия да увеличи още своя дефицит за да финансира европейския бюджет. Барбара, за заключение. Извинявайте. Като хареса ми да съм. Сбърках. Не 20 октомври. Крайният срок за измененията само за Ирландия, която няма се гласува, а на 26 е всъщност 15, а не 20 октомври. Благодаря ви. Да. 15 октомври, 10 часа за да може те да бъдат преведени на всички езици. Благодаря ви, с което сме разгледали точка 7, 8, 9, 10, 11. Точка 6 бе отложена, както казах в началото на заседанието. Точка 7 коригираш бюджет. Не. Госпож... Господин Сурин, можете ли точка 6 Давам думата на господин Сурян. Köszönöm, elnök úr. Legjobb tudomásom szerint teljes egységben vagyok. Аз мисля, че съм в пълна съвършена хармоника с моя съдокладчик. Ние предлагаме това да бъде прието без никакви изменения от комисията, т.е. коригиращия бюджет да бъде прият такъв какъвто е предложен. За какво става въпрос? Създаването на службата за външна дейност неутрално ли? Никога не сме мислили, че това ще бъде неутрално. Това бяха просто ни а, празни обещания. Сега се настоя за повече пари. Общия проект беше това да е готово до април. Сега си мислим, че това може да се отложи влизането в, в започването на функционирането за ноември. Има изменение шесто, в което се предвижда начален период 3 на дейност. Сега този период беше сведен на 2 месеца и теоретично можем да се запитаме дали да отрежем една трета от фондовете. Докладчика мисли, че това съдържа голям риск. Ако съвета приеме това предложение, а ние не го приемем и се стигне до помирение, тази помирителна процедура ще бъде успорено с голямата помирителна процедура, което ще осложни много нещата. Затова мисля, че е добре да се гарантират пари за начален старт на службата, вместо да създаваме лош имидж на Европейския съюз, показвайки, че не сме в състояние да взимаме решение. А ако се получи някакъв огромен преразход, мисля, че няма да има такъв, комисията ще има възможност да направи предложение за трансфер, за прехвърляне. Не става въпрос за класически превод. Има една специална статия в бюджета, Затова аз съм на мнение да се приеме това предложение, за да покажем нашата воля спрямо партньорите. Разбира се, че ще имаме много по-трудни сблъсъци. Благодаря ви. Припомням, че става въпрос за коригираш бюджет за 2010 година т.е. предоставянето на финансовите средства на службата за външна дейност за края на 2010 година. Измененията, за които говорихме преди малко, които ще разгледаме утре, за слагане в резерва част от тези средства за функциониране на службата за външна дейност се отнасят всъщност за 2011 година. Йоран. Be... Благодаря. Аз мога съвсем накратко да се изкажа. Искам да се извиня от името на господин Голчери, който не можа да присъства днес по а, конкретни причини, но ме помоли да потвърдя това, което каза Лашло Сюриас, че има споразумение между тях и че това трябва да се приеме без изменения и че в в основни линии това е част от пакетното споразумение, което да бъде прието на октомврийската сесия. За нас е приемливо това предложение така както е. Импорташ. Имам... Да, искам да задам въпрос на колегата Сориан. Не разбрах нещо от неговото обяснение. Може би не съм внимавал достатъчно и не съм разбрал. Но, доколкото разбирам, службата за външна дейност ще започне да действа преди ноември, след, през ноември, т.е. не преди това. И в такъв, а пък трансфера е за 30 месеца, а не за 2 месеца. А, защо? След като не се предвижда свръхразход, защо трябва да има трансфер. Предвид, че на практика нашия бюджет е въобще недостатъчен поначало. Господин докладчик. Вероятно превода е бил добър и именно а, наистина три месеца а, ще се предоставя а, подкрепата, пък изискванията е за две. Затова теоретично е възможно да се съкрати, но по процедурни а, причини се получава едно забавяне и това забавяне е в противовес с постигнатото споразумение. Тоест в а, бюджетното а, така, обосноваване а, а, би а, могло да се отреже, но има други причини и предвид, че средствата ще са предвидени, аз предлагам да са за 3 месеца. За 3 месеца трябва да са, защото когато се изготвяше коригиращия бюджет, се предполагаше, че ще е необходимо за 3 месеца. А сега, ако отново изменяме, отново а, и разискваме, до един месец ще сведем нещата. Затова а, а, това ще е в ущърп на целия Европейски съюз. Затова а, наистина към кого да се обърнем, кого да призовем, че да тръгнат нещата. Oui, merci, monsieur Artong. Dank u voorzitter. Ik had mijn vragen eigenlijk eh, voor morgen willen bewaren, maar omdat het nu ook eh, in deze opzicht wordt behandeld. Благодаря, господин председател. Аз исках да задам въпроса утре, но тъй като обсъждаме въпроса, нека да задам въпроса сега, госп... леди Аштън каза, че службата за външна дейност ще бъде неутрално от бюджетна гледна точка. Сега от нас се изискват 18 милиона. Не забравяйте, че кризата и в е, Холандия. Кога, кога ще прекратиме? Какъв? До къде ще стигне? Скъпи колеги, неутралитета трябва да взима предвид 28 бюджета 27 бюджета на държавите членки и 28-я бюджет на Европейския съюз. И тук, в крайна сметка, нещата са в ръцете на държавите членки и аз това го казвам на моето правителство във Франция. Има два начина по който можем да подходим. Да кажем, Имаме 27 отделни национални дипломатически служби, национални дипломации и ще имаме и 28. Мисля, че това ще е грешка от гледна точка на дипломацията, на финансите, на всичко. И втория подход, някой от Проблемите, от големите проблеми ще се разглеждат на европейско равнище, а не на национално равнище и ще, съответно ще има трансфер на национални средства към Европейския съюз. А ако се подходи така, няма да има увеличаване в разходването на публичните средства, напротив ще има намаляване и това няма да се отрази на далекодоплаците, защото след няколко години на практика би могло да има една единна дипломатическа служба на Европа и тогава ще има огромни е, спестявания, економи. Така че, 18 милиона, които до година ще отговарят на 34 са на практика един трансфер на разходи от съвета, комисията или държавите членки към службата за външна дейност. Необходими са средства, защото се създава една служба, която до сега не съществуваща, която има своя собствена статия 10, но вие сте прави че след година или две, когато вече е, така има на, на, на, набавен опит и навлезем в един нормален ритъм, да се, да се направи преглед на економиите, които са осъществени в държавите членки и в институциите. Било то като оперативни и други от предвид средствата, които са били отпуснати на госпожа Аштон и нейната служба. Ще гласуваме утре. Имаме и пет изменения внесени от госпожа Гесле, които в момента се превеждат на всички езици и които се надявам да бъдат на разположение на всички езици, за да може да могат политическите групи да се подготвят за гласуване. За сега тези изменения са само на английски. А, това е а, матерният език на госпожа Гресле от бюджетна гледна точка, тъй като става дума за арабски цифри. Така, това беше точка 7, а сега минаваме към точка 12. Не, не, това е гласуване утре. Значи утре. Господин Сурян. Утре седем трансфера, които трябва да бъдат гласувани утре, така ли е? Първите четири по фонда за приспособяване към глобализацията, нещо, което тук още обсъдихме и което ще бъде гласувано утре и други институции, също няколко трансфера и в отсъствието на господин Манка, нека социалистите кажат дали някой го замества, някой ще го замества или аз трябва да го замества. Ако е така, ще се обърна към докладчика, за да бъда неговия говорител. Значи това беше точка 13. 14, 15, 16, 17. Това е. Изчерпахме дневния ред за днес. Така че засед... заседанието приключи. А сега продължаваме с координаторите и двамата докладчици, предвид, че имаме преводачи на разположение.